Good afternoon, colleagues. Здравейте, колеги. Good afternoon, colleagues. Здравейте. Аз ставам все по-възрастна и по-възрастна, защото явно съм единствената останала заместник-председателка от ИМКО, комисията ИМКО от миналия мандат, така че за мен е удоволствие и чест да председателствам за първи и последен път заседанието на нашата комисия. Радвам се, че виждам познати лица, приветствам всички нови лица и се надявам, че ще имаме интересни, макар и предизвикателни моменти от тук нататък. Искам да напомня, че целта на днешното заседание е да изберем председател и заместник председатели на нашата а, комисия. Ще а, следваме правило 213, а, член правило 213 а, и ще изберем първо председател, след това заместник председатели. Първо трябва да потвърдим дали имаме кворум. Много добре. И сега има ли номинации кандидатури, които да представите за председател на ИМКО. Виждам колегата Колея. Дали да не преминем на чешки, така или иначе му давам думата. Искам да предложа Петра Десутер. Има ли други кандидати? Няма. Госпожо Сутер, трябва да ви помоля да потвърдите следното. Съгласна ли сте да бъдете номинирана? На второ място, може ли да потвърдите, че сте пълноправен член на нашата комисия? И на последно място, потвърждавате ли, че сте попълнили своите декларации за финансови интереси и декларацията си свързана с кодекса за уместно поведение? Да, потвърждавам. Тъй като има един кандидат само и ако няма възражения, предлагам да приемем кандидатурата с акламации. С което, госпожо Сутер, ви поздравявам. Вие сте новия избран председател на тази комисия и бих искала да ви преканя да дойдете а, тук на подиума при нас. Uh, dear colleagues, thank you very much for electing me in the chair of this committee. Благодаря ви много, че ме избрахте за председател на тази комисия. За мен е радост това и се надявам, че ще си сътрудничим по един изключително градивен начин, тъй като имаме много важна работа. За мен сега ще бъде задачата да продължим нататък с дневния ред, а именно избора на заместник-председатели. Ще попитам, тъй като получихме информация за различните кандидатури, но ще попитам, има ли някакви промени в имената? Момента погледна. Всъщност сега ще я призова за кандидатури за първи заместник-председател, госпожа Джаналалба. За мен е огромно удоволствие от името на Обнови е, Европа да предложа Пьер Паскин. И така, може ли кандидата да потвърди, че е пълноправен член на комисията ни? Дали сте попълнили своята декларация за финансови интереси и за уместно поведение? И предполагам, че приемате номинацията. Да. И сега ще попитам дали има други кандидатури за първия заместник-председател. Ако няма, бихме могли да приемем кандидатурата с акламации. And I'm uh, happy to invite you to join me. И с радост ви приканвам да се присъедините тук при нас. so we will proceed uh, similarly for the second. Действаме по същия начин за втория заместник председател. Има ли номинации? Госпожо Гепхарт. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест от името на социалистите и демократите да предложа госпожа Мария Гратини госпожа Мария Грапини. Госпожо Грапини, приемате ли номинацията? Благодаря много, да. Благодаря за тази номинация. Отново ще попитам, вие сте пълноправен член на нашата комисия, нали? И сте попълнили декларациите за финансов интерес и за уместно поведение. Благодаря ви много. Има ли други предложения за кандидати за заместник-председател? Не. Тогава продължаваме с акламации. И така, трети заместник председател. Има ли номинации? Господин Шваб. Благодаря, госпожо председател. Предлагам от името на НП госпожа Тун. Приемате ли номинацията? Да, благодаря много. И сте пълноправен член на а, нашата комисия и сте попълнили декларацията за финансови интерес и декларацията за уместно поведение. Благодаря ви много. И ако няма други предложения, приемаме с акламации. Моля да се присъедините тук при нас. Good. Then the, the fourth vice chair И сега позицията за четвърти заместник председател, госпожо Гепхарт. За мен е радост да а, номинираме госпожа Лайтао Маркес. госпожо Маркес, приемате ли номинацията? Да. И сте също така пълноправен член на нашата комисия, попълнили сте декларацията за финансови интереси и декларация за уместно поведение? Да и да. Няма други кандидати за тази позиция. Значи с акламации можем да приемем кандидатурата. So now that the uh, bureau is complete. И сега, след като избрахме бюрото, за мен е удоволствие да а, обявя на 24 юли е следващото ни заседание тук в Брюксел в 9 часа, с което приключваме днешното заседание.